Сега преминаваме към дебата за Сомалия. Господин Карал е първият оратор. Сомалия, long run in our... Благодаря, господин председател. Сомалия е страна, в която има много хора, които са загинали, има е, изчезвани през юли. Имаше съобщение, че има над 28 000 е, нови е, вътрешно разселени лица. Е, продължават сериозните нарушения срещу хора, живеещи в лагери за вътрешно разселени лица, включително изнасилвания и принуждаване да се напусне временния дом но нарушават се и правата на справедлив процес. Това е сериозен проблем, като се има предвид, че скоро предстоят избори. Смятаме, че Европейския съюз трябва да подкрепи всички усилия за, за защита на населението на Сомалия и да подкрепи Сомалия в усилията и да изгради стабилност. Също време, но трябва да се настои за, от... за подвеждане под отговорност за нарушените права на човека и за престъпленията. Господин Танък, господин председател, Пет години след изгонването на Шабаб от Магадишо, положението в Сомалия се подобри значително настоящем смелия е на път към демократични избори и това следва да бъде приветствано. Но положението не е съвсем розово. Вчера лидери от развиващи се страни се срещнаха на среща на върха в Могадишо. Такова нещо не се беше случвало от две десетилетия, но също времено поне 10 човека загинаха в терористична атака пред президентския дворец. Затова е необходимо да продължим подкрепата за Сомалия и за демокрацията там, както и за борбата срещу пиратството и успеха на мисията на ОНЕ в прилежащата част на Индийския океан. също така трябва да се признае независимостта на Сомалиленд – от 1991 година е статуквото, което действа в момента, нещо, което е заплаха за дългосрочната стабилност в Африканския рок. Господин Келан. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Позицията на Сомалия от стратегическо значение за региона. Непременно трябва да се вземат мерки за унищожаване на терористичните групи Ал-Шабаб и прекратяване на техната дейност. На юли, през, на 26 юли Ал-Шабаб извърши терористично нападение в Могадишо и доказа, че групировката е все още много дейна. През 2020 година ще бъдат пред, пред организирани избори в Сомалия, но междувременно има обещание за създаване на независима комисия за човешките права присъствието на войските на Африканския съюз е от огромно значение за стабилността на, страну, на страната. Но не може да има сигурност без развитие и развитие без сигурно. И това трябва това трябва да се знае от Европейския съюз и международната общност, които полагат усилия за това. Госпожа. Благодаря. Хората страдат в Сомалия поради тези конфликти. Все още Сомалия, все, сомалийците все още не могат да се чувстват сигурни в своята страна, въпреки напредъка. В Сомалия има нужда от едно демократично избрано правителство, правителство, което да гарантира сигурността на гражданите. Това означава стабилни, легитимни институции, които да установят върховенство на закона в страната. Това е първата стъпка. Сомалия в момента се намира в политически преход. Международната общност трябва да е видима в страната. Ако сега се оттегли, ще застрашим Напредъка, който бе постигнат за момента, не бива да се рискува Сомалия да попадне в ръцете на терористите. Господин Себастия. Сеньор комисарио, la situación es insostenible. Господин председател, господин комисар, положението в Сомалия е изключително неустойчиво. Има натиск от страна на терористични групи, които който води е, до изместване и е, вътрешно разселване на милиони Използват се извънредни мерки, задържат се журналисти, блокира се интернет, всичко това под предлог за борба срещу тероризма. Много а, хора са съдени във военни съдилища, а не в а, граждански съдилища и техните права не се спазват. Европейския съюз а, участва чрез фонда си за развитие и чрез предоставяне на помощ за постигане на сигурност, но какво се прави, за да се използват фондовете от Европейския съюз подходящо? В резолюцията се говори за злоупотреби с правоохраняващите органи, говори се за това какво се прави а, в а, мерките, които се прилагат там и начина по който се третират жени е, като оръжие в е, войната. Е, климата на несигурност все още е сериозен повод за безпокойство. Господин Себастия има въпрос със синя карта към вас. Приемате ли? Да. Благодаря, господин председател. Уважаеми колега Себастиан, да, положението в Сомалия е изключително безпокояващо. На особено безпокояващо ти са убийствата на деца. Повече от 2000 деца са загинали миналата година. Не смятате ли, както каза и господин Стилянидес, че Европейския съюз трябва да започне програма за сомалийските деца за тяхното здраве и образование. Благодаря, колега. Напълно съм съгласна с вас. Това за нас е приоритет. Трябва да стане приоритет за Европейския съюз да се погрижи за тези деца, които биват наймани за войници, които участват в войни, които а, носят оръжие, които са ощетени за винаги е, е, поради тези преживявания и никога повече не могат да бъдат нормални хора. Господин Панцери има думата. Благодаря, господин председател. Военният, е, въоръженият конфликт в Сомалия продължава вече десетки години водейки до непрекъсната нестабилност и страната въобще не може да провежда реформи, било то съдебни или други. Журналисти са арестувани, убивани и международните норми въобще не се спазват. Ве прият един закон, който още повече намалява свободата на израз. А сумалийският народ се нуждае от свободна преса в навечерието на бъдещите е, избори. Необходими са закони, които да зачитат свободата на медиите, на пресата, на израза. Човешките права са потъпкани. Крайно време е да се вземат мерките да бъдат зачитани. Благодаря. Госпожа Санчес, благодаря. 40% от населението в Сомалия има нужда от помощ, защото тези хора са били разселени, били са срещу тях е упражнено насилие. Насилието е неприемливо, трябва да засегнем този въпрос. Мисиите не винаги помагат. Те даже понякога имат отрицателен ефект върху положението в страната. Трябва да играем положителна роля при военните мисии. Трябва да сме последователни, освен това. Резолюцията призовава към мир и към устойчиво развитие, основано на достоинство на човешкия живот и уважаване на човешките права. Господин Свобода. В Сомалск. Благодаря много, господин председател. Уважаеми господин комисар, Сомалия е държава, която през последните няколко десетилетия напълно се разпадна и чието граждани не могат да разчитат на зачитането на което и е да било от своите права. В този контекст трябва да се гарантира първо елементарната сигурност на хората, за да може отново да започнат постепенно да се изграждат основите на обществото. Европейския съюз работи с сомалийските власти в рамките на ОНЕ, за да и трябва да има за цел държавността в Сомалия да се възстанови и Сомалия да стане държава, чието граждани не се боят от властите, напротив могат да разчитат на държавата за подкрепа и да могат да разчитат е, на нея и за защита срещу въоръжените групировки. Трябва да помогнем да се изгради Сомалия като държава, където се спазват правата на човека. Предстоящите избори през 2000 2020 година ще се възможно за това, госпожа Джил. Господин председател, тази година в Сомалия ще има избори и е, този преходен период е от огромно значение. Не може да има подобряване на положението, ако няма зачитане на основните права и минимум стабилност в е, страната. Е, Евро... Трябва да се потърси отговорност за всички е, проявления на сексуална експлоатация и други отрицателни явления. Европейския съюз трябва да играе е, важна роля, като помогне страната да изгради е, съдебен капацитет. Също, същевременно трябва да се изиска от правителството да вземе мерки за защита на журналистите срещу нападенията от страна на Алшабат и да се защитават децата след. Фундаменталище. Господин Асис, благодаря. Алшабаб е, от, отговаря за много, многото смърти в сам Сомалия. Трябва да подкрепим борбата срещу Ал-Шабаб. Много зависи от мироопазващата мисия на Африканския съюз. Има много инициативи за национално помирение. Ние сме основен донор на мисията на Африканския съюз и мисля, че трябва да увеличим нашия ангажимент към тази мисия. Освен това, нещата трябва да са прозрачни. Ние подкрепяме мироопазващите сили, но тези сили също се обвиняват, че са убили, убивали хора, изнасилвали жени, упражнявали насилие. Трябва да се разследват тези случаи.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 Нека да изкажа своята подкрепа за колегата. Радвам се, че говорим за Сомалия днес, тъй като, както вече беше казано, очакваме определени реформи, що се отнася до парламента към края на септември, началото на октомври, след това предстоят избори и за това трябва да изкажем своята да дадем подкрепа, особено на децата в тази страна, които страдат много, също да помогне на страната да се възстанови економически, но нека да изчакаме първо реформите, да изчакаме резултатите от изборите. И да изчакаме до 2020 година, когато ще дойдат нови избори. Ако продължи демократичния процес, тогава ще трябва да. Е, тогава ще има яснота, че дължим подкрепа на тази страна. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Подкрепям е, резолюцията и съм се подписал под нея. 2016 година Не можем да се върнем назад по на времето на президента Баре, а същевременно сме свидетели на а, кръвопролития, убийства. Много хора са напуснали страната, търсейки по-добър живот на друго място какво можем да направим за да Ал-Шабат да бъде отстранено и от а, а, властта. Трябва да се получим от а, случващото се вече 25 години. Не трябва да забравяме, че в целия този регион и християните, християните са жертва на насилие. Господин комисар. Very productive and constructive uh, discussions, and um, I know. Благодаря за продуктивни и конструктивен диалог. Ай, аз познавам стра, страната, посещавал съм я. Бях с министри и други и други високопоставени лица. Искам да потвърдя, че образованието за нас е приоритет и е то вече е включено в програмите за Сомалия. Искаме да разширим програмите за образование концентрираме се върху образованието, защото то е изключително важно за, за, за Сомали. Ние ще продължим да подкрепяме този проект. Сомалия често е в заглавията на вестниците и в положителен смисъл, защото има напредък след десетилетия война. Има напредък по отношение на демократизацията и на създаването на държавността. След изборите в които участваха много, много хора. Това е това е подобрение, това е напредък, защото при предишните избори главно старейшините на клановете избраха правителството. Европейският съюз се е застъпил последователно за 30% представяне на жените в парламента – 20 годишната война наруши много човешките права. От това страдаха най-вече жените, децата и други уязвими групи. Насилие, домашно насилие, дискриминация на жените – Това са последствията Положението на децата е ужасяващо, въпреки че Сомалия подписа Конвенцията за правата на детето. През 2016 година въведохме нов пакет мерки за Сомалия, които започнаха да се прилагат, които, чиято основна цел е връзката между човешките права и сигурността. Ние искаме по-добре да обвържем човешките права с правителствените организации, включително и полицията, съдебната система. Нашата цел е висококачествено правораздаване, особено за жертвите на насилие и сексуално насилие. Искаме да се сложи край на безнаказаността за извършителите на подобни престъпления. Има мораториум върху подписан от Сомалия, но смъртното, пък, смъртното наказание все още голямо нарушение на човешките права. В момента в Сомалия се наблюдава политически преход към свободата на медиите. Сомалийските журналисти обаче са непрекъснато под, поставени под натиск, арестувани са, медии са затваряни и липсва задълбочено разследване на тези случаи. Това означава, че чувството на безнаказаност преобладава в страната. Ето защо държавните институции са много важни. Те трябва да бъдат съградени, за да се осигури върховенството на закона в страната. Европейският съюз работи тясно с Сомалия и ще продължи да работи с сомалийските власти в името на опазване на човешките права. Благодаря с това